останем без е, история. Инвест EU е, трябва да споделя и да подкрепя промените в Европа и всички усилия е, за справяне с, примерно, климатичните промени и други предизвикателства. Нашата Европа трябва да се обърне към гражданите, да превърне в реалност тяхните амбициозни амбиции. Господин Пакет, благодаря господин председател, уважаеми колеги. С програмата InvestEU Европа може да инвестира в устойчиви проекти и предприятия с около 40 милиарда европейски гаранции. Това не са субсидии, това са гаранции – което означава, че ще бъдат привлечени огромни инвестиции. Европейските компании ще получат подкрепа, няма да бъдат повече зависими от големи извън европейски донори. Всички налични инструменти се обединяват в този единствен инструмент. Мисля, че подходът е отличен, всичко е упростено. Имаме националните насърчителни банки – които е, ще имат и по-голяма роля. Това включва и фламандските банки. Мисля, че резултатът ще бъде отличен. Ние можем наистина е, да осъществим промяна. Това е последното ни пленарно заседание, може би, и мисля, че е отличен начин да го приключим. Благодаря. От името на АЛДЕ колегата Виринг. Ахте voorzitter, комисарис, beste колегас. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, драги колеги. След FC, InvestEU ще изиграе много важна роля през следващия мандат фонд е насочен в много важна посока. Една от полуките, които си изведохме от за 2008 година е, че стабилната економика е, е, е економика на инвестициите. 650 милиарда допълнителни инвестиции благодарение на тази програма ще бъдат осигурени. Това е, е, е това дава едно обощаващо е, бъдеще. Това са инвестиции в иновациите, научните изследвания и цивилизацията – това се гарантира, че Европейския съюз през бъдещия период ще се превърне в едно от най-атрактивните места за инвестиции. Ще привлече инвеститори, творчески умове и работна сила. Та, време е да, да запълним тази празнина в инвестициите. Благодаря. Благодаря от името на ГУЕ господин Папа Димулис. Благодаря, господин е, председател. Предложението от двамата докладчици е много подобрено спрямо първоначалния текст на комисията, но все още остава много далеч от нуждите. Ние имаме нужда от е, много повече инвестиции в е, Европейския съюз като цяло. И всичко все още не е конкретизирано, защото новата многогодишна финансова рамка не е започнала да действа. Вместо да се увеличат средствата, Европейската комисия смята да ги урязва. Аз съм докладчик в Сянка и подадох предложение за подобряване на текста на комисията, да се намали бюрокрацията, да се постигне по-добро географско покритие, да се ангажират малките и средни предприятия и да имат по-сериозна роля банките за развитие. Но Считам, че предложението може да бъде и още по-амбициозно, затова смятам да подам още изменения. Благодаря. От името на зелените, господин Соле. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. За нас InvestEU трябва да бъде най-вече инструмент за постигане на устойчива економика – затова и приветстваме увеличаването на дяла при инфраструктурата, свързана с климата. Ние трябва да бъдем твърдо решени да изпълним парижското споразумение. Очакваме EU да се придържа към принципа на устойчивото инвестиране. Европейският парламент – е заявил, че устойчивите инвестиции не могат да бъдат свързани с въглищата или атомната енергетика. За нас е важно да насърчим проектите от ключово значение за прехода към екологичната економика. Също така сме твърдо против използването на InvestEU за проекти в областта на отбраната. Има далеч по-наболели социални и екологични нужди – но нека се върнем към положителното. Аз приветствам участието на националните и регионални насърчителни банки. Те са много важни за определени проекти за националните и местни пазари. И накрая благодаря на докладчиците за отличната им работа. От името на НСПД господин Арнот. Благодаря, господин председател. За последен път се изказвам в Европейския парламент. Не съм се кандидатирал. През 2014 година бях избран с мандат за Брексит и, и, и ние спечелихме тогава и аз ще се опитам да се придържам към този мандат изборите от 2015 година. 2000, а, доведоха до референдум, референдума пък доведе до, до, трябваше да доведе до Брексит, а пък 2017 години а, изборите потвърдиха това. Четири пъти британците а, много ясно казаха какво искат. Сюрреалистично ми се вижда, че три години по-късно продължаваме да говорим за InvestEU 40 милиарда пари на дънокоплаци и, и, и още и още пари за технически дейности. Продължаваме да не знаем дали Обединеното кралство в крайна сметка ще бъде част от е, следващата 7 годишна финансова рамка. 29 март, 12 април, 30 юни, 31 октомври – И аз, е, да, виня е, британското правителство за това. <clears throat> Сега е, бе казано на британците, че казаха на политиците, че искат да, да, да <clears throat> напуснат Европейския съюз и ще го кажат за пети път на 23 май. И ще цитирам една, една песен на Франк Синатра. Края е наближил и аз ще пусна завесата на края. Значи не, не станаха нещата по начина, по който си ги представяхме. Но станаха по, трябваше да станат по начин, по който нашите избиратели ни казаха. И това трябва да правят и бъдещите политици, да ги слушат. Благодаря. Госпожа Малетич. Една минута и половина. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя господин Фернандеш и господин Готиери. Е, за много доброто споразумение. Става дума за ключови компоненти от програмата InvestEU. Както каза и госпожа комисаря, тук се създават много добри стимули за бъдеще. Бъдещите преговори ще са от решаващо значение и през следващия мандат на е, парламента по програмата InvestEU. Важно е да оформиме тази програма, а след това и да започне тя да се изпълнява в страните членки. Особено важно е да направим достатъчно видима за всички. Проекти, които не могат да получат финансиране от търговски е, банки или кохезионна политика, ще могат да бъдат финансирани по тази програма. Ще е, се работи за иновации, за новосъздадени е, компании, за предприемачи, които имат е, нужда от втори шанс. Тоест, проекти, които имат потенциално, не могат да получат заем от търговски банки. Смятам, че трябва да обърнем внимание на географското разпределение на проектите. FC бе насочен към по-развитите страни, а сега трябва да помогнем и на по-малко развитите да излязат с проекти. Благодаря, госпожа Берес. Господин председател, госпожо комисар, Приемането на този текст за създаване на програмата Invest EU се вписва е, в ангажимента на сегашната Европейска комисия под натиска на социалистите. С плана Юнкер ние е, всъщност имахме стратегически инвестиции 2015 година, подновени 2017 година. Имаме и МФР, което трябва да се договори до 2027 година, но договореното до тук трябва да бъде приветствано. Същевременно имаме участие на управителен съвет, участие на ЕИБ, независими експерти, посочени от Европейския парламент и така нататък. Тази програма цели ключови инвестиции в социалната, екологичната сфера. Европейският съюз трябва да се грижи за устойчивата инфраструктура и устойчивите инвестиции, включително и в творческите индустрии. Що се отнася до амбициите по отношение на околната среда, ние трябва да сме на висотата на поетите си ангажименти 40% да се заделят за екологизиращи мерки. Накрая статута на ЕИБ отново комисията смята, че това трябва да е нашия привилегирован партньор – мисля, че в следващия мандат този въпрос отново ще се разгледа, защото това не е оптималния вариант. Колегата Мец. Благодаря, господин председател. Тази програма е отправена към малките и средни предприятия най-вече и накрая тръгва в добра посока с ясна цел да се борим с климатични промени, с увеличаване на финансирането на съвещателни е, центрове. Идеята за включване на измеренията на климатичните промени във всички е, про... проекти и така нататък. За съжаление, остава възможността по тази програма да се инвестира и в е, проекти по отбрана и е, също за летища или е, мрежи, които използват изкопаеми горива ние трябва да си дадем ясно сметка колко важно е бъдещето на планетата. За това трябва да работим за зелена економика. Гласувайте за зелените. Господин Поспиши. Благодаря. Колегите вече казаха много по отношение на, на този инвестиционен план. И аз подкрепям казато от Invest и EU. За мен е, е много важен проект. Опитът ни с FC показва, че подобни стимули за тях има смисъл. Важно е да се съсредоточим на такива области, където е трудно да, да, да се намери частно финансиране. А, радвам се, че проектът ще се съсредоточи върху малките и средни предприятия, а, климатичните изменения, околната среда, научно-изследователската и развойната дейност. А, вярвам, че в бъдеще този проект ще даде своя принос а, за европейската економика и а, ще може да се използва и като а, гаранция за, за, за частни заеми. Радвам се, че FC има продължение, че ще надстроим постигнатото в FC и че вече имаме план за следващия финансов период от 2021 до 2027 година. Ще си извлечем полките и ще подобрим а, бъдещите проекти в съответствие с тях. Надявам се следващия парламент да, да доведе до край тази инициатива, така че наистина тя да тръгне от 2021 година. Благодаря, господин Фернандес. Една минута. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, преди 5 години ние социалистите поискахме да се сложи край на строгите финансови ограничения и казахме, че трябва да се насърчи търсенето потреблението. Мисля, че наистина постигнахме успех. Имахме плана Юнкер и това се оказа много важно за преборването с последиците от кризата през последните години. Сега правим още една крачка по посока на един постоянен инструмент, наречен EU, e който би трябвало постоянно да насърчава този вид инвестиции – не можем да забравим обаче, че планът Юнкер беше роден за да се приложи антицикличната политика в Европа. Нека не го забравяме. Благодаря. Колегата Буда domnule președinte aș dori și eu să i felicit pe cei doi raportori pentru munca depusă. investeu reprezintă una din. Благодаря. Поздравления за двамата докладчици. Това е една от основните политики на Европейския съюз и гаранциите е, ще е, гарантират инвестиции. това естествено ще доведе и до последици като економическо, социално сближаване, повишена конкурентна способност, новаторство, отговорно използване на ресурсите и други. В момента инвестициите се съсредоточават само в няколко страни членки – и идеята да се насърчават проекти през InvestEU трябва да е свързана и с създаване на един географски баланс, за да се преодолее разликата между регионите. ЕФСИ е, има своята важна роля, но процедурите му са много усложнени. Затова InvestEU трябва да упрости е, процедурите, да намали бюрокрацията и на европейско и на национално ниво и да даде възможност да станат по-привлекателни малки проекти на местно ниво, за да се използват максимално ресурсите, примерно като се създават кластери или се разработват новаторски продукти. Много е важно, че ще се насърчава и творческата индустрия. Благодаря. Господин Рюбик има думата сега. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря също на, на господин Карс. Години наред той а, работи в подкрепа на политиките за малки и средни предприятия. Това е от стратегическо значение за, за, за, за гражданите, за населението. Така се създава а, благоденствие. 25 години наблюдавам тези процеси и си спомням а, как многогодишната програма за, за малки и средни предприятия бе създадена а, програмата за малки и средни предприятия. 250 милиона тогава раз, раз, раз, разполагахме. А, следващата програма вече възлизаше над, над 2 милиарда. Програмата за предприемачество. След това 3 милиарда, FC 500 а, милиарда. Виждаме как политиката за малки и средни предприятия а, се развива и на нея се гледа много сериозно. Също така 55% могат да се бъдат оползотворени за, за, за целите, свързани с книгата. Европа създава една много прогресивна политика. Чрез това и, и, и образец модел в глобален план. А, не е лесно за малките и средни предприятия да получават подкрепа, но не е и невъзможно, както доказахме. Благодаря. Благодаря. Господин Нотис Мария е единствения, пожелава да се изкаже в спонтанните изказвания. Благодаря ви, господин председател. InvestEU е програма, която би могла наистина да допринесе за разкриване на работни места, създаване на умения, но не бива да повтаряме грешките от плана Юнкер, тъй като видяхме опита с него в Гърция. Повечето от средствата по ЕФСИ бяха освоени от многонационални компании. Те разграбиха моята страна. Вземете Фрапорт, например. Те трябваше да инвестират в Гърция по прословутата програма за инвестиции, наложена от тройката – но те взеха огромна сума от ЕИБ, огромна сума и от гръцка банка и заграбиха летищата. Това не може да се нарече инвестиция на местно или регионално ниво. Това е приватизация, която се финансира от Европейския съюз. Нека подкрепи МСП на практика, а не на теория. Благодаря. И сега давам думата на госпожа Бенковска. Без... Е, Благодаря, уважаеми господа депутати. Благодаря за дискусията. Благодаря за положителните отзиви за програмата. Основният извод, който си правя от дебата, че програмата се радва на голяма е, подкрепа. Отбелязвам си също и е, големите очаквания и препоръките ще ги предам и съм сигурна, че те ще бъдат отразени в подготвянето на програмата. Благодаря за вниманието, благодаря за подкрепата, благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка. Благодаря, госпожо комисар. И в заключение, господин Фернандеш. O investimento е é Инвестициите в публичния сектор са огромно значение. Инвестициите в частния сектор също са изключително важни и насърчаването на частната инициатива, повишаването на конкурентоспособността на Европейския съюз, насърчаването на предприемачеството, новите предприятия – повишаването на производителността на Съюза заедно с това. Това са начините е, за постигане на, на, на, на по-добро работно е, възнаграждение в публичния сектор и в частния сектор. Инвестициите в публичния сектор е важно за тях правителствата да изиграят ролята си. Е, у нас в Португалия при сегашния инвестиционния план, за съжаление, е, правителството и пред, министър, предни е, министър Педро Маркис не използва нито едно евро, не инвестира нито едно евро от тези средства. Планът Юнкер, както InvestEU, може да се използва и е, за, за, за инвестиции в частния сектор. Всеки трябва да си върши работата, да си изиграе ролята. И тук, в Европейския парламент, ние приемаме тази програма, за, за, за да мобилизираме 700 милиарда евро. А, трябва да постигнем добро географско разпределение на тези средства и е много, много важно в държавите членки да има национални центрове, национални платформи, които да подкрепят инвеститорите. Може да има и регионални такива платформи, които да, да подпомагат а, а, участниците в процеса. Така, така ще се е, постигне е, достатъчно е, освояване. Това ще доведе до повече заетост, повече работни места, повече економически инвестиции, повече растеж и по-конкурентна Европа, а същото време и по-приобщаваща. Благодаря. Благодаря. Обявявам край на дебата. Това е последния дебат в този мандат, който аз председателствам. Благодаря ви за, за, за участието. Утре ще, се, утре ще гласуваме. След това има още едно заседание. Четвъртък започваме в 8.30 до 14 часа. Дневният ред е публикуван в интернет на сайта на парламента. Обявявам, преди да обявя заседанието за закрито, давам думата на господин Рубик. Господин председател, от името на пленарната зала искам да ви благодаря мисля, че вие бяхте отличен председател и искаме да ви пожелаем успех. Наистина се надявам, че бихме могли да се срещнем и при други обстоятелства и да имаме лични контакти, може би във вашата прекрасна страна. Много ви благодаря.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 адоптате съм диспонибиле, дака вече обсервация. Добър ден, обявявам за заседанието за открито. Изпратен ви е протокол от вчера. Има някакви възражения? С това се приема в протокола. И пристъпваме към първа точка от дневния ред. Доклада Мецола. Европейската гранична и брегова охрана. Давам думата на докладчика госпожа Мецола. Благодаря. Господин председател, когато ми бе възложено това досие, никой не си мислеше, че всички ще успеем, че ще успеем да, да, да, да, да приключим работата 6 месеца по-късно от началото на, на, на работа по досията. Много интензивно работихме при обсъждането на, на всички специализирани а, аспекти на, на, на, на досието, но благодарение на всички колеги, докладчиците в Сянка, комисията, държавите членки, успяхме да, да се споразумеем по една нова система, с която да се гордеем. По време на преговорите знаехме, че трябва да сме справедливи към онези, които се нуждаят от защита, трябва да сме строги с онези, които а, нямат право на достъп и особено строги с тези, които се, се опитват да се възползват от, от уязвими хора. Днес а, гласуваме, а, за да потвърдим, за да приемем а, този законодателен акт. А, преодоляхме много а, пречки с цел да, да, да, да създадем тази нова система на охрана в бъдеще. С това ще гарантираме безопасността на границите си, ще се борим с престъпността и така ще защитим правата на хората, които имат нужда от закрила и, и, и ще вървим пъти към управление на миграцията трябва да направим така, че външните граници, държавите членки, е, е, които са по тях, да си изпълняват задълженията. Това е много важно, за да, за да можем ефективно да, да, да се справим с мигрантската криза. А, този законодателен акт не е единствения, който е необходим в е, сектора, но е от огромно значение за сътрудничеството в тази област. Ако настъпи криза подобна на тази от 2015 година, държавите членки, които са външни граници, като, като Малта, например, вече ще разполагат с, с допълнителни кадри, които да им помагат да се справят с ситуацията. Регламентът, който договорихме през последните няколко месеца, се отнася не само до тези допълнителни 10 000 души, но също с него се повишава и ефективността на връщането на лица, които нямат съответните права. Сега има повече възможности за помагане на, на държавите членки при идентифицирането на нередовните мигранти, помощ при издаване на пътни документи и други видове подпомагане. Горда съм, че успяхме да създадем една нова функция в агенцията, която да е пазител на основните права, така че правата на всеки един човек да бъдат а, защитени. Имаме нови нива на, на защита, а, които почиват на европейските ценности, които са така важни за нас. Дори и, и в а, такива а, деликатни области. Европейския съюз трябва да опази основните права а, в момент, в който те са най-необходими. Благодаря. Комисар Аврамополос има думата. Благодаря. благодаря ви на, на, румън, на румънски. Кажете ми само, справям ли се с произношението. С времето ще освоя. Скъпи колеги, няма да крия от вас, че е, за мен е, е предложението за европейската гранична и брегова охрана е ключово, основен елемент от е, политиката ни за миграция. Не можем да е, създаваме подобна е, охрана в е, толкова кратко време, ако не сме наясно с сложността на законодателната процедура. И това, че успяхме, е действително постижение. Искам да изкажа най-сърдечни благодарности на докладчика госпожа Мецела, на докладчиците в Сянка, а и на румънското председателство, което успя да излезе с много балансирани компромиси. Тук отново показваме, че когато работим заедно, можем да постигнем истински резултати така и гражданите ще видят, че Европейския съюз има желание и има възможност да действа. Когато е, кризата стигна своя връх през лятото на 2015 година, Европа се оказа изненадана. Ние бяхме е, изправени пред е, потоци от е, мигранти от, е, на източните и южните ни граници и следваше да реагираме решително. Нямаше консолидирана агенция за граници, нямаше понятието приемни пунктове или хотспотс. Системата за обежище се оказа, че не е достатъчно адекватна информационните ни системи не можеха да, си, е, да се съчетават. Трудно беше и да си сътрудничим с трети страни. Затова е, трябваше да предприемем и незабавни, и дългосрочни мерки. Работехме и на двата фронта паралелно. И сега, 4 години по-късно, който и да се опита да прекрачи нашите външни граници незаконно, ще е обект на преглеждане, на вземане на отпечатъци и така нататък. Подсилили сме целия режим за гранична и брехова охрана, включително информационните системи, които вече са оперативно съвместими. Новият регламент, който обсъждаме в момента, ще ни даде възможност да постигнем и повече. Един от ключовите му елементи е корпуса на Европейската гранична и брегова охрана – който ще се разгъне в пълен капацитет до 10 000 души до 2027 година. Ще е, можем да разчитаме на първите екипи още от 1 януари 2021 година. Други ключови моменти от предложението, които са, променят ситуацията изцяло – че е, въпроса, е, че даваме изпълнителни правомощия на екипите за управление на границите в е, рамките на своите правомощия. Естествено, съответните власти на страните членки ще останат отговорни и ще имат е, контрол над дейността на Европейската гранична и брегова охрана на тяхна територия. И независимо, че правомощията ще останат за националната държава, ще има възможност да се проверяват и документи за самоличност, да се позволява или отказва влизане на гранични пунктове, да се подпечатват документи за пътуване, да се осъществява патрулиране и да се спира незаконното влизане през границата, а също и да се оказва помощ в изпълняването на решения за връщане особено при придружаването на граждани не от Европейския съюз, които насилствено биват връщани. Оперативният състав ще е, бъде селектиран с оглед на най-високите професионални критерии и ще се развива и съответна култура на действие. Постигнатия компромис дава възможност агенцията да подкрепя страните членки в областта на връщането на незаконни мигранти, така че да можем да реагираме на непрекъснатия натиск от е, миграция. Има и други моменти, примерно изчистване на процедурата за наблюдаване за спазването на основните права в дейността на агенцията. Спазването на основните права е в основата на всички решения на комисията, включително и настоящото. Всички дейности на Европейската гранична и брегова охрана и на съответните органи на страните членки ще бъдат задължени да спазват основните права, така както те са застъпени в хартата. Агенцията по, по, по убежище ще се грижи за това да се спазват съответните процедури и тези, които не на които не им се полага да получат обежище, да бъдат връщани, повтарям, при пълно спазване на основните права. Надявам се, че когато започна да работи и следващия парламент, предложението за агенцията за обежище ще бъде предложено, прието бързо. Надявам се. Също така съжалявам, че не се запази е, предложението за е, разграничаване на заплащането на е, работещите в агенцията. Това щеше да осигури по-надлежно и бързо набиране на персонал. И накрая, съвсем не е най-маловажно – Политическия надзор над управлението на европейските граници е, ще бъде един нов елемент, който ще включва планиране на капацитета на европейската гранична охрана в е, спазване естествено на цялостната външна политика на Съюза. С настоящият регламент и агенцията и страните членки ще разполагат със съответните съответни инструментариум, за да реагира на бъдещи кризи по външните граници на Съюза. А също така ще ни даде възможност да запазиме и шенгенското пространство на свободно придвижване. Благодаря, очаквам сега вашите коментари. Благодаря, господин комисар. Сега думата има господин Гайер. Благодаря много, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Няма никакво съмнение, че този нов мандат за Европейската гранична и брегова охрана е важен, за да можем да се справим с предизвикателствата на миграцията. Ще има нов капацитет до 10 000 служителя – кораби, самолети. С всички тези средства агенцията може наистина да функционира. Това изисква и доста средства. Според мен ще проработи единствено ако ние приемем една разширена МФР. Това трябва да бъде обсъдено и от държавните ръководители на Австрия. Ако искате да се осъществи целта, трябва да има и увеличен бюджет. В крайна сметка това отговаря и на миграционната политика на Европейския съюз. Ние трябва да бъдем солидарни. Благодаря ви, колегата Коелю. Благодаря. Господин председател, господин комисар, драги колеги, приемането на новия регламент е историческа стъпка, е много важна за историята стъпка към общата защита на, на границите. Укрепва се Шенген, Шенген, Шенген и, и, и е, цяла Европа. Става въпрос за 10 000 е, допълнителни служители, които могат да бъдат пренасочени и, и, и осигурени на местата, където е, има най-голяма нужда от тях. Това не бива обаче да дава възможност на държавите членки да не изпълняват своите отговорности. Половината от служителите трябва да идват от, да са предоставени от държавите членки. Държавите членки ще бъдат ли готови за това? Португалия ще бъде ли готова през 2021 година да осигури половината от нуждите гранични служители? А, да, ние създаваме нещо хубаво на европейско ниво, но може би държавите членки няма да успеят да си изпълнят задълженията по-нататък агенцията отговаря за, за, за работата с лицата, които вече присъстват на територията на Европа. За Португалия нямаме а, данни а, колко, колко мигранти има точно на територията ни. И накрая стана ясно, че пет правителства са нарушили а, правото на свободно движение в Шенген без основателна причина. Искам да поздравя докладчика Роберт Медзола за чудесно свършената работа. Благодаря. Господин Ида Мюллер, две минути и половина. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на докладчика госпожа Роберта Мацола за много конструктивното открито сътрудничество, без което нямаше да можем да изготвим законодателното предложение. Благодаря и на господин комисар Внамополос и неговия екип за подкрепата. През 2015 е, броят на бежанците, които влязаха в Европа, се увеличи изключително много. Изведнъж се наложи е, спешно да осигурим охрана на европейските граници. Затова излязохме с настоящото предложение тогава бе предложено един законодателен акт, сега ние го е, доизчистваме, регулираме е, дейността на агенцията и предоставяме възможността за повече експерти и повече ресурси в това отношение. За мен в преговорите беше много важно да направим така, че Frontex да продължи е, да бъде инструмент в спасяването на живота на хората по море. Не можем да си позволим на десницата да си играе с човешки живот заради егоистични политически съображения. Също така агенцията получава сега повече правомощия да работи по връщането на искащи обежище, които не го получават. Тук обаче трябва да става дума само за действия в, на територията на Европейския съюз. Агенцията няма правомощия, нито правни, нито други, да връща мигранти от трети страни към трети страни. Предложението определено повишава и ангажимента на нашата политика към правата на търсещите убежище. Съжалявам само, че в е, усилията ни да защитим европейските граници не можа да се постигне е, споразумение в съвета за общата система за обежище, защото там надделяха съображенията на политическото тесноградие. Агенцията за обежище също не успя да се роди по чисто егоистични съображения. Не е достатъчно само да защитаваме границата. Трябва да има пространна система за обежище и това е задача на следващия парламент. Господин Вистисън. Благодаря ви. Ние всъщност признаваме, че тези външни граници никога до сега, за разлика от вътрешните, не са били достатъчно добре защитени. Това не защитава и гражданите. Ето 18 години след започването на Шенген ние говорим за гранична агенция. Не можем да подкрепим компромиса от триалога, защото това, което се предлага е твърде малко и твърде късно. В предложението има толкова много предпазни механизми, че няма как да се увеличи европейската сигурност. Ние се боим че всъщност ще приемем решение, което няма да удовлетвори гражданите и няма да направи Шенген по-сигурен. Колегата Гризбек. Скъпи колеги, през септември 2018 председателят на комисията Юркер предложи нова реформа на Frontex и ето след две години вече започваме с реална работа по преразглеждане на законодателния текст. В рекордно време работихме, но за съжаление има някои моменти, които не ни удовлетворяват. Във всички случаи трябва да бъдем доволни от това колко бързо постигнахме един достатъчно балансиран подход към проблема с обежището е, и спазването на основните права. Също така, по отношение на бюджета, капацитета и правомощията на агенцията постигнахме важни резултати. Два основни елемента искам да коментирам. Първо, много се радвам, че създаваме постоянна корпус от 10 000 души, където страните членки трябва да допринесат това ще е достатъчно ефикасна сила в допълнение на корпуса, който съществува в момента и не съществува достатъчно добре. И второ, аз лично се борих за това в финалния текст да се включи необходимостта и за център за обучение към Frontex. Защото ако искаме да излезем от националната визия за защита на е, националните граници, естествено страните членки ще запазят своите правомощия – но ние живееме в пространство за свободно движение, Шенген, и за това трябва да е, имаме и европейски поглед, да има един европейски инструмент и да си даваме възможност да си сътрудничим, а не само да работим в подкрепа на държавите членки. За това трябва да се е, разгъне и една европейска култура – по отношение на обучението по тези въпроси. Това се записа в текста. Отново благодаря на Роберта Мецола, на нашата докладчица, която много енергично, решително и с дух на сътрудничество ни даде възможност да работим и то бързо. Ние ще подкрепим е, новата реформа. Е, доамна Албиол Гузман. Благодаря, госпожа Албион Гузман. Е, с този законодателен мандат, е, който сега приключва, е отбелязан с това, че се обръща гръб на хуманността. Виждаме колко загиват в морето, колко биват изтезавани в различните центрове на трети страни, техните права не се зачитат – да, жестока е тази истина, но това е истината. Няма хуманитарни визи, никой не улеснява пристигането на тези хора или тяхното спасяване. Напротив, наказват се опитите за спасяване. Мисля, че един ден е, тези, които го правят, ще бъдат съдени е, за всички загинали в Средиземноморието през последните пет години заради тези граници, които задържават хората и ги карат да рискуват живота си. А регламента, който сега трябва да се одобри, е всъщност кулминация на тези нехумани практики. Предлага се военна сила с 10 000 служители